Колеги, buonasera. Добър ден, колеги. I lavori eh, di questa sessione Нека да започнем следобедното ни заседание. La riunione dei coordinatori. И така, сега съобщение за това, до какви изводи стигнахме на заседанието на координаторите. Ние съгласихме по първата точка да организираме проучвателни мисии през октомври в Польша и в Италия. Ще бъдат уточнени делегациите. Всяка политическа група ще изпрати своите кандидатури в следващите 24 часа, така че да може в председателския съвет да се получи максимално бързо списъка със състава на делегациите. Също така, постигнахме съгласие за провеждане на семинар по газ на 19 октомври. А привилегиаре ла презенца е ла partecipazione. И трябва да осигурим, разбира се, добро присъствие. Можем да разчитаме на това, че гражданите, които са внесли петиции във връзка с добив на шистов газ, ще присъстват. Също така ще поканим експерти. Отложихме точки 3, 4, 5 по молба на НФ. Сега преминаваме към съвместно организиране на съвместно заседание с комисията Либа и Европейската комисия, решихме, че на 23 януари 2013 ще проведем това съвместно заседание и одобрихме проект от дневния ред, който ще бъде разпратен на всички членове на нашата парламентарна комисия. Сега, като по-обща информация, взехме решение, че що се отнася до 395-2010, петицията с този номер ще бъде разгледана, когато ще присъства господин Галис и тогава ще вземем решение какво ще правим с тази петиция. Така че за момента отлагаме разглеждането й. На следващото заседание на координаторите ще вземем допълнително решение. Ако няма желаящи да се изкажат, нека тогава да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Thank you. And the name of the petitioner the citizens present. No. Abbiamo al punto 15 all'ordine del giorno la petizione 771 del 2012. Точка 15 от дневния ред, петиция 771 от 2012 от Морецио Ланчелоти. Е уника. Sono presenti alcuni rappresentanti в залата са представители на местните власти, които искат да се изкажат. И се оговорихме, че ще има ограничения във времето за изказване. Затова се обръщам първо към вносителя на петицията, господин Ланчелоти. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да представя петицията. 4000 души настояват да има гаранции за здравеопазването и опазването на околната среда. Става дума за жалба срещу сметище. Продължават да се изхвърлят огромни количества буклук там. Предвиждаше се то да е затворено през юни 2012 година. Отговорът на комисарят където бе наплакван, направено оплакване на местните власти, е, че в момента не може да се намери друг подходящ обект, където да се изгради сметище. Италианските власти по този начин е, показаха, че не са в състояние да спазват разпоредбите на съответната директива където се предвижда да има степенуване на методите за депониране на отпадъци. През 2011 година бе назначен специален служител на министерско ниво, който да следи за ситуацията, но Седем обекта бяха предложени. Направено бе проучване, но не е имало техническо проучване. Няма предложени най-добри техники за депониране. И По тази причина, поради липсата на прозрачност, населението е определено възмутено. Според нас, решенията в този смисъл, включително и на италианския парламент, са чисто политически. Разпоредбите на общностно ниво са ясни. Сметищата трябва. Отпадъците, предназначени за сметища, трябва да бъдат сведени до възможния минимум. Това не се прави в нашата провинция. В последните две години гражданите се опитват да застанат в защита и на здравето си, и на околната среда. Създадени са много комисии, сдружения, провеждат се технически проучвания, които показват, че предложените други площадки са всъщност избрани на базата на фалшифицирани документи, но а, е, мафията в Комисията по опазване на околна среда не реагира. В нашата провинция околната среда е необлагородена, неувредена. Тя е част от общото ни наследство и то трябва да бъде запазено. Ние се борим тук за бъдещето си, за бъдещето на нашите деца. Искаме да се преборим и с недълновидната арогантност, която оставя един рак да се развива в средите на нашата комуна. Предлагат се пещери, в които да се депонират отпадъци. Също бивши мини обекти. Показваме ви кадри от обектите но регион Лацио не е извършил никакви проучвания. Предлагания обект се намира само на 700 метра от градския център. От центъра на един град, който има историческо наследство градът Реано. 65% от времето, вероятно, там ще има емисии от сметището. А в града има и здравни заведения, и училища, които се намират твърде близо до предвиденото сметище. Информацията, която е представена е много непълна, устаряла. Техническите проучвания, извършени от експерти, показват, че има геоложки трудности. Това бе потвърдено от изследвания от академичната общност и хидроложки изследвания. Подпочваният слой е много близо, е, подпочвания воден слой е много близо до повърхността. Други две площадки, когато са били селектирани, не е направен анализ на културните находки там. Там има остатъци от римски разкопки и средновековни такива. И селекцията се базира на неверен анализ. Призоваваме Европейския парламент да опази целият този регион, да осъди действията на общинските и регионалните власти в селекцията им на съответните предлагани площадки, да оцени доколко затруднени са били и представителите на обществеността, които се опитват да защитят интересите и здравето на гражданите там. Настояваме да се направят необходимите стъпки пред италианските власти. Eh, Много ви благодаря. Бих искала да ви припомня, че беше изпратен една покана до председателя на съответната комисия в Италия. Той каза, че няма да може да присъства днес и той ни изпрати документ, в който се съдържа позицията. Извинете, става дума за Европейската комисия. В това писмо се казва, Anche nel corso della missione investigativa, che questa в който се казва, че трябва да се проучи допълнително този въпрос и, както вече казах, през октомври ние ще изпратим допълнителна проучвателна мисия. Сега давам думата на представителя на гражданите, които са внесли тази петиция. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички членове на тази комисия за възможността да се изкажем днес. Ние представляваме една техническа група. Ние обединяваме такива организации като СОС сметище и нулеви отпадъци. Ние се борим срещу сметища, които не отговарят на нормативните изисквания и срещу незаконните сметища. Бих иска да ви предоставя техническа информация. L'analisi preliminare per l'individuazione dei siti Също така искам да ви запозная с анализа, който извършихме. Установи се, че това, което получавам от властите като информация, просто е копирано от това, което е предоставено от частните дружества на съответните компетентни органи. Има очевидни нарушения на националните норми, регламентиращи териториалното устройство. Например, регионалния план от 2007 година – посочва, че цялата тази територия не трябва да се използва за сметища, нито една част от тази територия. Сметната палата на Италия също така направи собствено проучване – Ние знаем, че управлението на сметищата е въпрос на национални правомощия, обаче има европейски разпоредби, които се отнасят до тази материя. Освен това има и национално законодателство, което регламентира това по какъв начин се прави териториалното устройство – също така има национално законодателство, което се отнася до опазване на културното историческо наследство. Беше извършена оценка на въздействието на този проект и беше доказано, че той е вреден и от економическа гледна точка, и от гледна точка на здравето на населението на съответната община. Ние смятаме, че и двата обекта са абсолютно незаконно съобразни, затова молим вашата комисия да предприеме действия в рамките на вашия мандат и да проучи кои точно разпоредби на европейското законодателство са нарушени. И също така, моля, обърнете се към компетентните италиански органи и посочете какви са резултатите от независимите проучвания. На 5 юни 2012 година беше отхвърлено решението за създаването на това сметище. Надявам се, че вашата парламентарна комисия ще позволи. Не става дума за това, че ние не искаме сметище до нас. Това, което ние искаме, ние искаме да се защитават принципите на правовата държава и общественото здраве, както и екологичното право. Различни компетентни органи в Италия на национално и на общинско ниво Всички те са представили своите становища, обаче тези становища не са били отчетени от органа, който взима решение. Давам думата на другия петиционер и, и тя ще допълни изказването. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да се срещнем с тази парламентарна комисия. Аз разполагам с цялата техническа информация. И искам да говоря от името на гражданите на региона Ряно. Искам да кажа, че Това е един регион, който се намира край бреговете на Тибър, близо до Рим. Наистина това е, може би, единственото зелено място с зеленина, което е толкова близо до Рим. Така че вие би трябвало да си представяте, че е доста странно, че точно там се взима решение да се изгради сметище, без изобщо да се правят каквито да било допитвания до местната общественост. Ние просто бяхме поставени пред свършен факт. Всъщност от вестниците научихме, че ще се строи сметище. Същото въжи и за ситуацията, в която местните жители не получаваха никаква информация. Когато обаче получихме информация, започнахме да се организираме, за да успорим това решение – ние изобщо не получаваме никаква информация от компетентните органи, само трябва да се досещаме защо е било взето това решение, което е толкова вредно за нашата общност, за нашата община. Реално. Не е място с процъфтяваща економика, изобщо не сме привлекателни за създаване на нови работни места. Но сега нещата дори ще се влушат още повече. реално през последната година беше обявено за място, където ще се строи ново сметище. Ние поискахме да се започне разследване и беше създадена специална комисия – Не става дума за това, че ние сме срещу сметищата изобщо, но това сметище ще се строи в границите на града. И освен това, то ще строи в един регион, който е известен със своето богато културно-историческо наследство. Искам да ви помоля да дойдете на място, да видите какво се случва, да видите какво бъдеще ни очаква. Наистина, просто ние живеем във филм на ужасите. Видяме e lo viviamo da oltre И ние продължаваме да живеем с този проблем. И така е вече от една година. Председателката, благодаря ви. петицията много ясно формулира възраженията на гражданите. И сега давам думата на господин Манганаро от Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Що се отнася до управлението на отпадъци в региона Лацио, Европейската комисия вече от няколко години много внимателно следи какво се случва там и вече в момента е започната наказателна процедура, свързана с сметището Мала Грота. Наскоро, на 1 юни тази година, беше изпратено мотивирано становище до италианските компетентни органи с искане да се коригира ситуацията. След това са започнати две допълнителни разследвания за управлението на отпадъци в региона Лацио. Едното разследване се отнася до ситуацията с Мала Грота. Италианските компетентни органи заявиха, че имат намерение да закрият сметището Мала Грота. Европейската комисия поиска от италианските компетентни органи да посочат конкретна информация за това какви точно мерки ще бъдат предприяти по и при закриването на обекта Малагрота. Искаме да знаем какви мерки по рециклиране, компостиране и нататък ще се предприемат. Европея in materia di valutazione di impatto. И освен това ние посочихме на италианските компетентни органи, че са нарушени разпоредбите на екологичното законодателство на Европейския съюз, включително и отнасящи се до необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. Освен това посочихме, че не са били извършени допитвания до местната общественост. Европейската комисия припомни за това, че са извършени нарушения на европейското законодателство и че италианските компетентни органи са разрешили изграждане на сметище без да изпълнят необходимите изисквания за оценка на въздействието на околната среда и че те не са провели допитване до местната общественост нещо, с което са нарушени правните норми на законодателството на Европейския съюз. Председателката, благодаря ви. Сега започваме общо обсъждане. Госпожа Анджели, има думата. Те, chiaramente, ум benvenuto. Благодаря. Добре дошли, разбира се, на вносителите на петицията и представителите на местните власти, включително госпожа кмета, която представя своя град, но и другите населени места. Става дума за представителство на 400 000 души, т.е. една огромна общност. Позволете ми също така да благодаря и на Комисията по петициите и на госпожа Мацони, нейния председател, за това, че ускориха по процедурата по изслушването. Няколко съвсем кратки коментар. Има нещо, което е много важно. Всички говорят за официално представените документи, но освен съществуващите данни, Съществуват, е, е, разбира се, тези данни трябва да се отчитат, но има и други обстоятелства. Данните могат да бъдат измерени, те са конкретни, може да се дадат безкрайни списъци с съответните власти и в такъв смисъл има много, много становища от различни нива, които са дали своето мнение, че избраната площадка не е подходяща. Няма да влизам в подробности. Съображенията са свързани с трудности по самото изграждане на системата. Дадени са мнения от регионалните власти, от специалисти по водите и земеустройството, от Комисията по околна среда в Националния парламент. Тоест целият цикъл на обработка на отпадъците е засегнат и съществува огромно количество документация, освен конкретните изследвания, които се цитират тук, по темата. Заместник министър се е произнесъл, че е било дадено разрешение за временно сметище, като се е имало предвид, че в един момент то ще бъде закрито. И сега искаме да се даде ясно разяснение. След като се смята, че не е подходящо да има сметище на това място. Има ред причини изтъкнати. Не е ли редно сметището просто да се закрие и край? И в заключение, ако мога да добавя, Италия трябва да спазва общностното законодателство. и трябва да задължи местните си власти да извършват съответните консултации с населението. Това е основен елемент от процеса на вземане на решения. От този случай стигнахме вече до момента, в който трябва да от да видим и какво ще е мнението на официал на представителите, които ще посетят региона през октомври. Има много и представи, много представители на бизнеса, които абсолютно са прекратили дейността си в очакване на положително решение на проблема. Следващият оратор и ако може по-кратко, призовава председателката. Благодаря. Нещата са доста ясни. Тук те бяха представени. А също благодаря на председателката, че ускори процедурата по този казус. Определено има неща, за които трябва да се притесняваме. Чисто социален план. Della questione eh, qualche tempo fa. Вече този въпрос се обсъжда от доста време. Сметището се намира близо и до защитен обект от ЮНЕСКО. Т.е. предложена бъдеща площадка се намира близо до обект защитен от ЮНЕСКО. Критикува се изключително много и това предложение, защото не се отчита наличието на културно-историческо наследство. Но това не е единственото съображение. Ние следва да отчитаме и проблемите на хората, които живеят там. Не може да не забележим, че се правят предложения за площадки, взети ей така от въздуха, без никакви аргументи. И се питаме в края на краищата какво ще е окончателното решение. Не смятаме, че по този начин може да се процедира. Какви са техническите критерии, които се използват? Какво, какво ще накара властите да вземат съответното решение? имайте предвид, освен това, че става дума за най-голямото сметище в Европа. Призовавам, нека да се огледа отново методологията за вземане на решения по избора на площадка. Критериите трябва да бъдат обективни. Тук имаме и допълнителни документи от италианските власти, които по никакъв начин не ни успокояват. Там се говори, че на базата на изследвания може би ще се закрие сметището. но от е, много дълго време местното население изказва своите притеснения и те изобщо не биват отчитани, т.е. не знаем как, дали можем да вярваме на подобни заключения. Съвсем очевидно е, че се нарушават разпоредби на законите за околна среда, разпоредби на общностното право. Това е общия контекст и ние не трябва да го забравяме. Реално е много красив край, с прекрасна природа. Неописуемо красива. И не може просто да се каже, не е необходимо да се прави научно изследване не е необходимо да спазваме разпоредби. Ние можем да си правим какво си решим и да предизвикаме екологична катастрофа в полите на Рим. Така че имайте предвид, че не става дума само за а, малките селища край Рим. Трябва да се отчита по-голямата картина. Заповядайте госпожо председател, елате да видите къде е предлаганата площадка, да видите какво се прави. Цялата история е шизофренична. И нека пак да кажа, отговора на италианските власти изобщо не ни успокоява. Защото същите тези власти ни изпращаха нееднократно писма, в които ни уверяваха, че решенията са взети, сметището ще бъде закрито. И нищо такова не се е случи. Когато се взимат решения от този порядък, трябва да има и съответните изследвания. Следващия оратор, благодаря и аз искам да благодаря, госпожо председател, за това, че толкова бързо обърнахте внимание на тази тема. Ние се чувстваме много неловко по въпроса. В... Защото темата за депониране на отпадъците в Лацио се дискутира от много дълго време. Само преди няколко месеца разглеждахме проблемите на Котколи и ето сега се намираме в практически идентична ситуация. Виждаме, че представители на местното население ни съобщават за пълна какафония на управленско ниво. Техните искания винаги се отхвърлят от е, официалните власти. Всичко е изключително объркано, няма никаква прозрачност, няма никаква яснота по отношение на официалните решения. И действително много съмнително е това писмо от е, замера. защото или трябва да ни се каже ясно не, но да се даде същия отговор и на гражданите, и да се каже не и да се спре до там, или да се каже добре, приемаме проблема, съответните служители от Министерството и министъра отказаха да се явят на изслушване в парламента. В проучването не се отчитат ред съображения за опазване на околната среда, т.е. действително какафонията е огромна. Преди две пленарни заседания в Страсбург ние гласувахме резолюция до 2020 година да се прекрати практиката на депониране на отпадъци в сметища. Тоест, с времето всички тези обекти трябва да изчезнат от територията на Европа. И комисията сега отвори процедура за нарушаване в една италианска провинция – а при нас ние продължаваме с същите практики, устарели практики, които вече са напълно отречени в Европа. Това е своего рода изнудване. Шантаж, ако нещата продължават така, просто Рим ще се засипе от една купчина буклуци. Крайно време е да се предприеме една адекватна политика за отпадъците, да се намери подходяща площадка. Има примери в Италия, където се правят усилия да се сведат депонираните отпадъци до нула. Тоест има най-добри практики, може да се възприемат съответните политики и да не се нанасят такива щети на околната среда. И още нещо, което не бе споменато. В предходния казус с Горколи ставаше дума и за собствеността на земята – се оказва, че собственик на земята е същата компания, която е притежавала земята и на предходното сметище, където имаше проблеми. Може би всичко това е напълно законно, но е крайно странно. Не може да се процедира по този начин. Значи, затвориха сметището на тази компания на другото място и сега го остават при нас. Просто в италианския парламент е, комисията по околна среда е мафия. Надявам се, госпожо председател, че ние ще можем да видим и какъв е, доклад е изготвила тази мафиотска комисия, за да видите какви данни се изнасят там. И накрая искам да благодаря на представителите на обществеността. Информацията, която ние получаваме, не винаги е достатъчно надежна и ние се налага да разчитаме много и на вашата помощ. Това ще е вярно и в бъдеще. И искам да ви уверя, че вие в наше лице имате приятели. Председателката, благодаря. Благодаря на гражданите, които ни обърнаха внимание на този проблем. Вие показахте чувство за отговорност. Ние се опитваме да помогнем, да съставим едно пределно изчерпателно досие – ето, вече започва да се събира достатъчно документация и всички изказвания тук водят в една и съща посока. Смятам, че петицията трябва да остане открита, за да можем да следим какво се случва в Италия. И към края на октомври ще има посещения в Италия и много хора настояват и този проблем да бъде включен в е, нашата програма. Също така е направено искане за помощ от специализираната комисия, Комисията по околна среда в Европейския парламент. Ние ще им предадем вашето искане заедно с цялата документация. И се надяваме, че ние ще следим въпроса. Ние се интересуваме от темата с управлението на отпадъците не само в Италия, но и навсякъде в Европа. Следим и за спазването на съответното законодателство. Знаем, че комисията е започнала процедура за нарушения. Специално случая с Мала Грота се е следи от години. Поискано е допълнително разясняване на случая от страна на комисията и за казуса с Лацио. Изискано е ние всъщност ще подадем искане към местните власти – за да получим данни и да можем да преценим какво, какви са нарушенията по процедурите, за които вие говорихте. И ще търсиме отговор от съответните власти това, което ние можем да направим, е всъщност да упражним максимално натиск върху властите, тези, които отговарят за окончателните решения. Така че те да бъдат наясно, че ние, макар че нямаме изпълнителни правомощия като Европейски парламент, можем да направим необходимото комисията да следва този въпрос с достатъчно внимание. Предлагам комисията да остане открита и ще следваме съответните срокове. Благодаря за изказванията, благодаря на колегите за бележките. И ако може сега да преминем към следващото изказване оратор от залата. Госпожо председател, нека да изкажа своите благодарност и призовавам всички, които се занимават с темата, да отчетат и колко много вреди са ни били нанесени и до сега. Председателката, сега преминаваме към точка 16 петиция 1345 от 2009 и 46 от 2010 от двама полски граждани Ирена Роговска от Сдружение Спрете откритият рудник относно рудник за лигнитни въглища в Долна Силезия в Полша – имаме представители на вносителите на петицията. Давам думата на госпожа Крушлов. Господин Хрущев. Również panią Wójtę Rogowską, autorkę petycji. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Робърт Хрущел. Кмет съм на един от двата засегнати града. Вече изложихме случая миналата година пред вашата комисия. Компетентните органи в Полша пренебрегнаха резултатите от референдум, който каза не на изграждането на този рудник. Гражданите на двете общини с 90% мнозинство се обявиха против рудника. Това бе един важен вод в историята на нашата община. В други общини в същия регион бяха проведени подобни референдуми, чието резултати също бяха пренебрегнати. Нито един от нашите аргументи не бе взет предвид. Изграждането на един от най-големите рудници в Европа е голяма опасност за нас положението ни се влуши. Миналата година, през декември, правителството предприе съответни действия, бе изготвен и нов план за устройство на територията. От всичко това, както и от решенията на парламента, би следвало, че нашата територия би следвало да е защитена срещу изграждането на този рудник. Но ситуацията е различна. Проблемът не можа да се реши въпреки действията и на неправителствени организации. експлоатирането на залежите на лигнитни въглища ще доведе до срив Всичко, което се прави в момента е против волята на местните жители, против волята на НПО, против волята на обществеността и социалните партньори тези действия се предприемат, защото в Польша има много силно лоби за добива на въглища. Компетентните органи изцяло ни пренебрегват. Миналата година, например, след последното заседание на Комисията по петиции, членове на Европейския парламент решиха да изпратят официално писмо до полския министър-председател с един конкретен въпрос – въпроса, който поставяме и ние. Това писмо бе изпратено от госпожите Герингер, Бубинска, Коларска, от господата Валенска, Пьотр и Борис. Полските членове на Европейския парламент не получиха никакъв отговор на писмото. Преди миналогодишните избори се случи нещо, което според нас е много добър знак една група, представляваща полски и германски парламентаристи, успя да се срещне с един от полските министри. Предполагаме, че по време на тази среща е било положено началото на някакъв диалог. Да се надяваме, че това ще се повтори. Междувременно се състояха изборите, но не бе продължен диалогът. Решихме да свикаме паннационална конференция. Това събитие се състоя. Решихме да протестираме срещу изграждането на рудници за добив на лигнитни въглища. Отправихме и писмо до полския министр-председател и до полския парламент с искане да се вземе предвид волята на гражданите. Ние сме против експлоатирането на залежите от лигнитни въглища в региона. Получихме отговор, но той не бе удовлетворяващ за нас. Полският министр-председател Доналд Туск, който участваше в осъществяването на енергиен проект на времето, заяви, че Полша трябва да работи за максимално доброто използване на най-ценния ни природен ресурс, а именно лигнитните въглища. Това означава, че сме поставени в ситуация, от която няма изход. Крайно време е да заявим, че въглищата имат бъдеще. Цитирам от писмото на министър-председателя. Госпожо председател, уважаеми депутати, Както виждате, полското правителство отказва да ни сътрудничи. То отказва да разговаря с нас. Дори писмо, подписано от полски членове на Европейския парламент, остана без отговор. Затова решихме днес отново да се обърнем към вас със следния призив. Ако решите да посетите региона, ако решите да дадете указания, насоки на полското правителство, то може би то ще започне диалог с гражданите, защото въпросът е наистина много важен. Ще дам възможност на колегата ми да се изкаже. Той е кмет на община Губин. Председателката. Благодаря. Думата има господин Барски, кмет на Губин. Не только яко Госпожо председател, дами и господа, представлявам не само региона, но също така съм и заместник председател на Полската коалиция за околната среда. И искам да привлека вашето внимание към факта, че след тази петиция ще има и други нови петиции, защото в региона Лобуски и в други региони и общини на Полша ситуацията е подобна. През 2009 година проведохме референдум резултатите от този референдум, както и от други референдуми, не бяха отчетени от регионалното правителство и през март 2012 година беше прият регионален план за териториално развитие и в нашата община се предвижда открит добив на лигнитни въглища. Ние смятаме, че има много пропуски, включително и правни, в това решение, защото е, в плана не е отразена, изобщо не е извършена оценка на въздействието върху околната среда. От другата страна на границата в Германия вече има две електроцентрали, които работят с въглища и в съответствие с националните оценки. Те са най-големите емитенти и замърсители на околната среда в Европа. Това са две централи, които са най-големите замърсители, що се отнася до емисии въглероден диоксид. И се очаква да бъдат построени три допълнителни такива централи, които ще работят с кафяви въглища, отново с лигнитни въглища и ще замърсяват околната среда. Тоест на една малка територия ще има пет такива централи. И искам също така да посоча, че ние имаме специални защитени зони и територии, които са в Натура 2000, като местни жители, ние сме подложени на постоянен натиск от различни економически субекти и политически сили, които изискват от нас да съгласим с ситуацията в името на енергийната сигурност. Затова е много важно Комисията по петиции в Европейския парламент да осъзнае колко е сериозна ситуацията – защото ще бъде катастрофално това и за други региони в Польша. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Ако ми позволите, аз съм Томас Квашневски. Аз представлявам гражданското сдружение спред строителството на открития рудник. Допълнение към това, което беше казано, искам накратко да кажа, че нашият протест срещу пренебрегването на резултатите от референдума в 6 общини на Силезия посочва в каква посока се движи развитието на енергийния отрасъл в Польша. Ние се борим от години. И подобно на много развити европейски страни, ние искаме да се взимат други решения – които да не използват въглища, включително и лигнитни въглища, които водят до екологични и социални негативни последици. Хиляди хора ще трябва да напуснат домовете си. Наблюдаваме един мързел от страна на политиците. И това води до страдания за хиляди хора – ние се стремим да заявяваме за това открито на много форуми, включително и в Европейския парламент. Също така ние много активно работим и в Полша. Миналата година, след посещението ни тук през юни, проведохме две национални конференции. Да, на развитието не на добива на въглища по открития метод. Ние определено не искаме да се добиват въглища с използване на най- вредната за околната среда технология, а именно чрез открити рудници. Ние непрекъснато поставяме това искане пред компетентните органи, обаче те се отнасят към нас изключително високомерно. Искам да ви помоля да се заемете сериозно с този проблем и най- Доброто ще бъде, ако приемете нашата, нашата покана да дойдете в Польша да видите сами какво случва на място. Парола на доктор Брейк. Благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря. Действително, дискутирахме тази петиция през юни миналата година – от гледна точка на околната среда има два варианта. Първо, изготвяне на стратегическа оценка за въздействие на околната среда. Това Полша е направила и, както заявихме миналата година, е, няма нарушение на директивата от страна на полските власти – във всички случаи е, дало, е било дадена възможност на кметовете да изразят своето мнение. Проведени са и референдуми, така че няма, поне по отношение на консултирането на обществеността, няма да има от тук нататък нарушения. Що се отнася до оценката за това дали ще има вреди върху обекти от мрежата Натура 2000. Ние казахме, че имаме данни и има сигнали от полските власти, че са готови да не инвестират в разработването на обекта до 2030 година, т.е. да замразят инвестициите. Получихме потвърждение от полските власти в този смисъл, след като им отправихме писмо, те действително отговориха, че минна дейност в тази област няма да се развива до 2030 година. Фактът, че няма, няма да има добив на въглища там до 2030 година е много положителен има решение на съда, което гласи, че е напълно закономерно от гледна точка на опазване на околната среда да се процедира с една подобна стъпка, т.е. замразяване на дейността. Така че за момента дейността е замразена, а от гледна точка на опазване на околната среда, ние можем да ви предоставим писмото от полските власти. Тоест, As I say, it leaves a sense of frustration from, from the mayors. It... и от гледна точка на опазване на околната среда няма проблеми, не се нарушава законодателството. Разбира се, ако вашата комисия има желание, тя може да посети там обектите и разбира се може да донесе и посланието за това, че може да се търсят методи за по-добро управление. Благодаря на комисията. Госпожа Герингер. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się od... Благодаря, госпожо председател. Нека да коментирам изказването на Европейската комисия. Аз не съм съгласна с него. По силата на общностното законодателство всичко е наред защото когато става дума за нови инвестиции, е ясно, че трябва да има публични консултации преди да се започне с е, консултации с обществеността. Но в този случай са проведени референдуми и огромна част от населението казва не. Тук се предвижда изграждането на един от най-големите открити рудници в Европа. Освен това в областта са инвестирани много средства от структурните фондове и стабилността на тези инвестиции трябва да бъдат гарантирани. А за какви гаранции можем да говорим, ако хората започнат да се изселват от района? от днес за утре една област може да се окаже пустиня. Не може да оставаме без критика такова пълно пренебрегване на проведени референдуми. В много страни действително има практиката за провеждане на референдуми и на някои места те се пренебрегват, но на други се уважава мнението на народа. Смятам, че трябва много ясно да се поясни защо се пренебрегва в този случай мнението на хората. И може ли също да ни е, поясните, има ли други случаи на проведени референдуми в Полша, чието резултати да не са отчетени. Това редовна практика ли е или се случва само с нашия район? Какво се случва с други инвестиции, включително с европейски средства? Как, какво е отражението върху цената на земите, на имотите? Изнасят ли се хората от други места? Какви са последици, последиците? защото действително проекта за изграждането на открития рудник е, е замразен, но така или иначе и в бъдеще той ще има отрицателни въздействия върху региона. Може ли да чуеме някои пояснения и от вносителите на петицията в това отношение? Госпожа Коварска-Бубинска. Дякую, bardzo пани Przewodnicząca. Благодаря ви, госпожо председател. Имаме планирано посещение. Имаме планирано посещение в Польша и мисля, че всички съмнения ще могат да бъдат разсеяни при това посещение, защото първо имаме обекти по Натура 2000, и също така имаме проблеми с териториално-селищното устройство. Мисля, че нашето посещение ще установи каква е истината. Също така то беше казано, че това са мръсни технологии, че ще има замърсяване. Може ли да ми кажете дали в вашите общини по някакъв начин се разработват други източници на енергия?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 че трябва да се обърнем към новаторските методи и технологии. Трябва да внедряваме методи, които са ефективни, които не увреждат околната среда. Добиването на въглища по открития метод много често се разглежда като екологична катастрофа. Моят въпрос е следният. Какво ще направите, за да намалите вредите за околната среда? И може би най-доброто решение просто и изобщо да не се допуска добив на въглища по открития метод. Дали има други варианти, така че да се добиват въглища в вашия регион, без да се прилага метода на открития добив. Тук има посетители от Нидерландия. Те се намират тук, защото искат да видят последния работния ден. Европейския парламент преди лятната почивка иска да видят как работи демокрацията. Благодаря ви, госпожа Мехтис. Приветствам вашите гости. Госпожа Алкин има думата. Е... Аз ще говоря на датски. Благодаря на вносителите на петицията. Смайващо е, възмутително е това, за което се говори. Неприемливо е най-малкото да има открити родници. Това е едно престъпление срещу природата. А освен, че се нарушава околната среда, практиките на добив са изключително остарели. Не е ли редно да се търсят начини за създаване на възможности за производство на възобновяема енергия? Нека да се търсят по-големи помощи за този тип е, производство, а не да се подпомагат толкова устарели практики на производство. Това в края на краищата не създава никакви предпоставки за развитие на Полша към бъдещето. В край на краищата е, това обаче не е от е, общностни правомощия, Полша е тази, която трябва да се бори за модернизиране на своята индустрия и да оставя зад гърба си устарелите технологии. Виждаме един референдум, който показва огромен вод на протест, но се питам в края на краищата, действително изготвена ли е оценка за въздействие върху околната среда. Доколкото разбирам, нещо много странно се върши там. Сега се говори, че чак 2300 година ще започне действието на този рудник – според мен Польша трябва да има план за това да се развива като е, модерна страна. Трябва да се търси енергийна ефективност и когато говорим и за изпълнение на директивата за енергийната ефективност, много често цитираме Польша като една от страните, които изостава. И не следва е, да прави нови крачки назад. Е, Полша е съсед на Дания. Ние е, сме готови да ви помагаме по всякакъв начин, но вие сте тези, които трябва да предприемете стъпките. Не е достатъчно само да се дискутират нещата – ако мога да попитам комисията, вие всъщност останали ли сте удовлетворени от оценката за въздействие върху околната среда? Там трябва да има и елемента на отчитане на мнението на обществеността. Госпожа Коларска-Бобинска. Не, я wie, знам тон справа и виле рази размавявам с моим колегом Пьотрем Бо... Да, запозната съм случая и с Петър Борис много често съм говорила, той е от този регион. Решението вече е взето и в момента протестираме срещу взетото решение. Ние в момента сме в доста неясна ситуация. Нямаме яснота по въпроса. Не, че протестираме срещу взето решение – има определени планове за развитие, но много неща могат да се случат. Така че наистина мисля, че много въпроси ще намерят своя отговор, когато посетим Полша. И това, което ни притеснява е точно, че се намираме в много неясна, неопределена ситуация, госпожа Гернгер, Да, имаше решение, което беше взето и то беше да се защити работят залежите от въглища в региона. В това отношение има решение, има инвеститор, който ще разработва този открит рудник. Но беше зададен въпрос за чистите технологии и дали може те да се внедряват в този регион. Обаче те не са получили лицензии, не се издават лицензии за вятърни електроцентрали или за други альтернативни източници енергия. И това е заради силния натиск от определени лобита. Всичко това ще го видим много ясно в края на октомври, когато посетим Полша, защото тогава ще можем много ясно да видим, защото просто само с описание не можем да разберем каква е конкретната ситуация на място. Бих искала да и слушаме отново гражданите внесли петицията. Една минута имате за отговор на зададените въпроси. Бяха зададени много въпроси, ще се постарая да съм кратък. Първият въпрос беше за това дали се провеждаха други подобни референдуми. През януари тази година в един малък град в северна Полша имаше референдум за разполагане там на атомна електроцентрала и резултатът от този референдум беше приветстван и одобрен от съответните компетентни органи. На същия, в същия този ден министър-председателя на страната каза, че резултатите от референдума са важни и че гласът на народа е важен. Никога не сме чули нищо подобно. Нито едно длъжностно лице ни е казало, че ще бъдат зачетени нашите искания и че няма да има добив на лигнитни въглища по открития метод и че няма да се строят електроцентрали, работещи с лигнитни въглища. Това, което ни беше казано е единствено единствено и само, че да залежите от въглища ще бъдат защитени. Имаше също въпрос за альтернативната енергетика. В моята община вече имахме план за териториално устройство на общината и много от нещата бяха блокирани, точно защото има възможност за альтернативни варианти, не лигнит, но през последните години водим война с компетентните органи. За щастие намерихме инвеститор, който успя да убеди, за съжаление, ние, наме... ние се оказахме в ситуация, в която инвеститорът успя да убеди съответните компетентни органи в Польша, че лигнитът е единствения вариант. До сега нито веднъж не сме получили становище за проекта за вятърна електроцентрала. Имаше такива планове и имаше планове да се закупи земя, обаче изведнъж се оказа, че не може да се изгради тази вятърна електроцентрала заради прилепите. И заради прилепите се оказа, че не може да се одобри този проект. Ако сравните мащаба на двете неща, става много странно. И ако стане дума за загубите, то през 2300 година просто няма да може никакви инвестиции да се правят в този регион. Общините, които са разработили своите планове, няма да могат да продадат нищо. Дори сега те не могат да продадат. Тоест ние вече в момента търпим економически загуби. Председателката, благодаря ви. Мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния ред и тази петиция ще остане отворена, защото е ясно, че че може и е разумно да отложим решението, докато не посетим Полша и не видим каква е ситуацията на място тогава ще можем да проучим ситуацията на място и тогава ще можем наистина да направим нашите изводи. Добре, приключвам обсъждането по тази точка от дневния ред. Ще изчакаме нашето посещение в Польша и бих искала да благодаря на представителите на петиционерите, които са представени тук. Следващата петиция е внесена от госпожа Мария Алварес испанско гражданство. Тя се обръща към нашата парламентарна комисия от името на Сдружението на жителите на Валдо Ребло. Предметът на петицията е неблагоприятния ефект – Казвам от откритите кариери за добив на шести. Давам думата на представителя на комисията, тъй като вносителката на петицията не е тук. Благодаря ви, госпожо председател. Да, наистина темата на тази петиция е свързан с кариери в селото Арнадо в региона Кастия и Леон. Петиционерите се оплакват от неблагоприятното въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат от дейността на тези кариери. Те смятат, че тези кариери са незаконни и че има планове за разширяването им. И те казват, че общинските регионални компетентни органи бездействат. гражданите са се обърнали към омбудсмана на провинция Кастия и Леон. Комисията проучи тази петиция, която ни беше предадена от Европейския парламент. И тъй като тук говорим за една тема, по която има законодателство на Европейския съюз, а именно става дума за оценка на въздействие на околната среда, обаче има някои теми, които са обхванати само от испанското национално законодателство. Тук директивата за ОВОз е приложима. Това е проект, който попада в приложение 2 на директивата за ОВОз, точка 2а която се отнася до добивната промишленост, кариера и добиване по открития метод. Проектите по приложение 2 далеч не винаги трябва да бъдат предмет на ОВОз, за разлика от проектите в приложение 1. Зависи от определени критерии, включително и количествени, определени от националното законодателство, транспониращо директивата за ОВОз. Освен това, службите на комисията проучват възможното прилагане на директивите за местообитанията и за дивите птици. Обектът може да има негативно въздействие върху Натура 2000, но ние не смятаме, че това е така в конкретния случай. Независимо от това, ние смятаме, че е необходимо да се започне разследване, което ще е сведено до прилагането на европейското екологично законодателство. По време на това разследване ще водим диалог с испанските компетентни органи и ние вече нееднократно призовавахме испанските компетентни органи за мерките, за привеждане на практиката в този регион в съответствие с екологичното законодателство на Европейския съюз. Получихме информация за дейността на тези кариери, които са предмета на петицията. Европейската комисия получи отговор от компетентните органи в Испания, първо от отдела за опазване на околната среда в региона Кастия и Леона, също така от регионално, регионалното поделение на Министерството на туризма. Тези кариери са получили разрешително за дейност през 2001 година и срокът на действие на тези разрешителни е 10 години. Бяха извършени проверки резултат от оплаквания на местни жители, особено що се отнася до управлението на отпадъците от тези кариери и обхвата и вида на дейностите по добив. През 2011 година бяха спрени редица дейности на тези кариери и бяха започнати наказателни процедури за неспазване спазване на условията на издаденото разрешително за дейност. Фирмата подаде молба за удължаване на срока на действие на разрешителното и в момента се провежда оценка за въздействие на околната среда и проверка на съответствието на регионалното законодателство за околната среда. Регионалният Омбудсман също така се е ангажирал с този въпрос. И органите за регионално управление предприеха лица мерки в резултат от действията на омбудсмана. Регионалният омбудсман посочва, че органите за регионално управление действат правомерно в това отношение. Най-новите данни са от април тази година. Регионалните органи за управление посочва, че продължава извършването на оценката на въздействие за околната среда, в резултат от която ще бъде удължено действието на разрешително за дейност или не. Целта е да се гарантира минимално въздействие в околната среда и да се увеличи безопасността за местните жители. Трябва да се отчете и това, че дейността на Европейската комисия е ограничена само с проверка на спазването на общностното законодателство. В конкретния случай не можахме да открием никакви случаи на нарушаване на европейското законодателство. Освен това, компетентните органи в Испания предприемат мерки е по гарантиране на спазването на законодателството. Е, госпожо председател, смятам, че трябва да оставим тази петиция отворена, защото лично аз не съм убедена в резултат от това, което чух. Добива по открития метод създаде катастрофална ситуация в Астурия. И това беше един проект, който действаше единствено и само да се запазят работни места. Дори не се добиваше реално достатъчно ефективно нещо, в случая въглища. Проучването от страна на компетентните органи – посочи, че резултатите са катастрофални и това е една много мека оценка на случилото се. Мисля, че трябва по-сериозно да се вземем с този въпрос, защото смятам, че информацията, с която разполагаме, тук не искам да обвинявам комисията, но информацията, която получаваме от местните регионални компетентни органи, не е достатъчна. Ясно е, че вносителят на петицията смята, че продължава незаконно съобразна дейност. Благодаря ви. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. Внимателно изслушах изказването на комисията. Може да се каже, че явно трябва да продължим разглеждането на петицията, тъй като трябва да се извършат допълнителни проучвания. Трябва да се проучи дали тези открити кариери отговарят на всички изисквания по европейското законодателство. Председателката. Добре, можем да продължим работа по петицията. Ще видим как ще се развият нещата и с процедурата, която тече на ниво комисия, като ще помоля представителите на комисията да ни информират за всякакви промени. Преминаваме към петиция 980, наклонена черта 2007, внесена от Торкил Тоцен с датско гражданство от името на гражданска група, Става дума за проект за изграждане на магистрала между Киплео и Шандерборг в Дания. Вносителят на петицията днес не присъства. Затова и по тази петиция непосредствено ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. По тази петиция няма окончателно становище на комисията. В миналото имаше съмнения за нарушения от страна на Дания във връзка с извършването на ОВОз. Изискахме допълнителна информация. Тази информация, както и процедурата, приложена от компетентните датски органи, показват, че няма да има въздействие от изграждането на магистрала в близост до защитени територии по Натура 2000. Предприяти са мерки за защита на жабите. И още нещо, което е още по-важно, а именно въздействието на шума от магистралата върху птиците ще е минимално. Затова смятаме, че изграждането на тази магистрала няма да има съществено въздействие върху околната среда. Нямаме данни за нарушение на директивата за местообитанията или на директивата за птиците. Председателката благодаря госпожа Алкен. Не е изненадващо, че комисията ни дава подобен отговор. Искаме комисията да се спре върху така нареченото натрупано, кумулирано въздействие. Компетентните органи в Дания не са взели отношение именно по това, по кумулираното въздействие на магистралата. Ако погледнете картата и видите откъде ще минава магистралата, то ще стане ясно, че тя ограничава защитената територия ще има не само шумово замърсяване, но и замърсяване на въздуха. Искахме да се вземе предвид всички тези ефекти, а не само отделни примери за въздействие. Не знам дали ще можем да постигнем някакъв напредък, независимо от правителството, което е на власт – Старото правителство заяви, че всичко е наред и такъв бе отговорът му винаги, когато предстоеше да се изграждат магистрали или други пътища. Такъв е дългогодишният ми опит в Дания. Нека, когато бъдеще предстои осъществяването на подобни проекти, да изискаме да се вземат предвид всички ефекти от тях. Бе изграден маршрут, по който могат да преминават жабите, но това е само една половинчата мярка. Всъщност положението е много по-различно, отколкото тогава, когато изискахме да се продължи разглеждането на петицията. Явно все още е възможно да се подхожда така към тази директива. Явно комисията продължава да не настоява достатъчно категорично този много добър законодателен текст да се прилага в пълна степен – Дания не може да се извини с това, че не разполага с достатъчни финансови средства, въпреки че правителството ни постоянно мрънка, че няма средства за това или онова. Но дори ако страна като Дания, която не може да се оплаче, че и липсват финансови средства, не може да спази тази директива, то какво да кажем за останалите? Като цяло не съм доволна от подхода на комисията. Прекалено рано прие тя извиненията от, на датската страна. Това бяха наистина извинения, а не реални разяснения. Представителят на комисията. Взехме предвид кумулативния ефект, но ако госпожа Алкен желае и като се има предвид, че имаме пълно доверие към настоящия министър на околната среда в Дания, можем да изискаме още информация, която ще споделим с вас. Noi eh, credo che eh, sulla base delle, eh, delle risposte della Commissione e anche delle... Председателката. Комисията изложи своя отговор. Отношение взе и госпожа Алкен и като имаме предвид и двете изказвания, мисля, че можем да приключим разглеждането на петицията. Госпожа Алкен, много се зарадвах, като чух, че може повторно да се изиска информация. Не мисля, че разясненията, които получихме, са удовлетворяващи. Няма да отнеме много време предоставянето на информация. Председателката, мисля, че комисията отговори на общата ви бележка по прилагането на директивата. Можем да продължим работа по петицията и да изчакаме отговора на комисията. Добре. Тогава оставяме петицията отворена. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Петиция 323 2011 от господин Алехандро Санчес. По тази петиция присъства Лопес Деорал де Гармендия. Имате думата. Muchas gracias, Presidenta. La contaminación atmosférica no es una cuestión secundaria, госпожо председател, замърсяването на въздуха не е маловажен проблем. То вреди на здравето на хората и води до огромни щети всяка година. Мадрид е една от местата с най-висока степен на замърсяване на въздуха. Като се имат предвид най-новите данни, наистина има повод за загриженост. Разполагаме с данни от 2011 година, по които все отношение и градската управа бе променено мястото на станцията за измерване. Тя бе преместена в близост до един парк, в резултат от което резултатите от измерванията значително се подобриха. В 19 измервателни станции се отчита съдържание на замърсители във въздуха, което е над нормата. Единствено в тази станция, която е разположена в близост до парк, резултатите са по-добри. Често, много по-често, отколкото това е допустимо, се надвишават горните граници за замърсяването. Най-засегнат е центърът на града. През тази година положението продължава да е все така лошо. Природозащитните организации използват данни, представени от градската управа. Над 19 пъти са, са регистрирани случаи на надвишаване на горните граници за азотен диоксид. Данните наистина са особено тревожни. Вече от години въздухът в Мадрид е замърсен. Трябваше да се предприемат действия под формата на закон за качеството на въздуха. Този закон бе прият преди няколко седмици, но от него трябваше всъщност да проистекат мерки. Единствените по- сериозни мерки бе увеличеният брой на автоматите за паркиране. Не знам дали от това ще проистече намаляване на нивото на замърсяване. Съмнявам се. В закона не се предвиждат мерки за насърчаване на колоезденето или допълнителни средства за намаляване на емисиите. Бяха предприяти редица мерки за обществения транспорт, за градския транспорт, тъй като той е един основен източник на замърсяване. Преди време градската управа заяви, че ще намали размера на субсидиите за градския транспорт. С това ще се намали и степента на ползване на градския транспорт. Но за сметка на това хората повече ще ползват колите си. Всъщност, онези, които ползват градския транспорт, ще понесат разходи. По-високи разходи от преди. Онези, които използват градския транспорт, в случая са ощетени и заплащат за онези, които причиняват замърсяването на въздуха. Изградена е инфраструктура за частни превозни средства. Това е много важно, но няма да доведе до намаляване на емисиите и съответно до ефект за общественото здраве и околната среда. Председателят моли оратора да говори малко по-бавно. Ораторът, да, но имам само 7 минути, затова реших и да побързам. разписанията на градския транспорт, най-вече на метрото, предвиждат колите да се движат по-нарядко. Петицията 323 от 2011 година гласи следното. Докато е на лице нарушение на европейски ценности и Същевременно се намаляват субсидиите за градския транспорт за сметка на частния. Ние не приемаме подобен подход. Трябва да се направи точно обратното. Трябва да се предприемат мерки за намаляване обема на движение на частни превозни средства. Те са основната причина за замърсяването на въздуха. предвидените мерки няма да допринесат за осезаеми резултати. Затова искаме да се продължи работата по петицията, да се отчете новата информация, която е предоставена и да се направи реална оценка на вече предприятите мерки по отношение на градския транспорт, например под формата на намаляване броя на колите трябва да се оцени и форума за мобилност, като се вземе предвид качеството на въздуха. Важно е и това, което бе направено с измервателните станции. Би трябвало да се предоставят данъчни облегчения за превозни средства, които не замърсяват въздуха и да се стимулира ходенето пеша. Думата има комисията. Però le agradezco muchísimo porque esta información es muy interesante para nosotros. Много интересна е информацията. Срещнахме се само преди няколко дни с държавния секретар по околната среда. Той представи мнението на Испанското правителство. Много ни е интересно да чуем и представители на гражданското общество. Благодаря. Сега ще говоря на английски. Ле, е este idioma ке ме encanta, el idioma Muchas gracias. So, I think... За... Този проблем трябва да се постави в своя контекст. Испания има план за борба с определени замърсители. Yes, unlike some other member states, uh, the accident... Но за разлика от други страни членки, замърсяването в Испания не се дължи на транспорт. Запознати сме, например, с мерките, които се вземат в е, Берлин е, за борба с е, замърсяването. като те ще доведат до намаляване на емисиите от градското движение с 57%. Но дори като се отчете факта, че Берлин успява да прокара успешни мерки, те пак имат проблеми, защото имат замърсяване от съседни области. В Испания ние нямаме този проблем. Испания е в е, нарушение на три от пределните норми в директивата за качеството на въздуха. Of course, if you have air pollution in the air, that's because you have emissions somewhere. Emissions may be transboundary, but in the case of Spain it is a... Така че в Испания всъщност няма проблем от трансгранични емисии. Ние призовахме испанското правителство да спазва пределно допустимите норми. До мен е колегата, който оглавява звеното, което наблюдава нарушенията. В момента изчакваме и решението на Съда на Европейските общности по същата тема. One request for time extension and notification has been submitted already for Barcelona and the decision. Испанското правителство е поискало удължаване на срока за спазване на пределните стойности за азотен диоксид. Тук вносителите на петицията ни потвърждават наблюденията, които и ние имаме за оценката на ситуацията в Мадрид. Определено повишаването на стойностите във въздуха на азотен диоксид и и озон имат отношение към човешкото здраве. И особено превишаването на нормите на азотен диоксид са сериозна причина за безпокойство, за разлика от превишаването на нормите за азота. Има и конкретни проблеми с една от измервателните станции. Оттам действително получаваме данни за повишаване на стойностите на замърсителите, което не се случва с другите станции, т.е. може да се счита, че там проблема е конкретно на това място. Ние ще препоръчаме, както коментира и вносителят на петицията, да не бъде закрива на тази петиция, докато не чуем коментара на испанските власти. Те също така трябва да ни предоставят и своя план за това как смятат да се справят с проблема. А ние ще се възползваме от случая да оценим техния план и стратегия. Добре. Давам думата сега за изказвания от залата, но призовавам те да бъдат пределно кратки. Благодаря. Sea abierta, quizá porque vivo en una de las zonas que ha citado. Аз също се присъединявам към искането да остане открита тази петиция. Факт е, че този район на Мадрид е много замърсен и с азотен диоксид, и с е, други вещества. Аз е, знам това от личен опит. Чуваме сега от представителя на комисията, че дават възможност на властите на Мадрид да решат е, проблема. Смятам, че напълно може да се постигне това. То не струва и много пари. През април бе представен план, но, както казахте, този план предвижда само да се повишат цените за паркиране. През май представителите на социалистите в Общинския съвет проведоха конференция за качеството на въздуха в Мадрид. Аз съм работила в общината в Мадрид и ние, като част от социалистическата група там, непрекъснато поставяхме този въпрос, защото той е свързан с, директно с здравето на хората. Става дума за високи стоености на азотен диоксид. И за това призовавам да се изпрати именно така формулираното тук послание към властите в Мадрид. Ние бяхме предложили 16 мерки в общината, всички ги подкрепиха, бяха обозначени приоритетни жилищни райони, мерки за въвеждане на чисти енергии, за ограничаване на трафика, за развиване на градския транспорт, разширяване на производствените зони, ограничаване на скоростта на магистралите – спиране на трафика в определени зони в, по време на уикенда и други предложения за пешеходни зони, предложения за създаване на паркинги, за мотори, велосипеди, за намаляване на цената на градския транспорт. Всичко това са мерки, които могат да доведат до намаляване на замърсяването, с което и качеството на живот на хората в Мандърч са по-добри. Следващият оратор. Да, благодаря. Всички искаме да вдишваме чист въздух. Аз имам четири деца, те живеят в Мадрид. Разбира се, искам те да дишат чист въздух. Обаче има много съмнения, като проучвам документите, защото Мадрид е единствената зона, спомената в петицията, и в Европейската общност има много други територии, които се отличават с високи нива на азотен диоксид, обаче Мадрид показва най-високи стойности в това отношение. Мадрид вече много е извършил в тази посока и кметството се е ангажирало с гарантиране на високо качество на въздуха и спазване на директивата 2008-50. Комисията в своя доклад посочва, че Мадрид е в по-добро състояние, отколкото много добри, много други, извинете, градове, поради климатичните особености. И когато разглеждаме други градове в Испания, виждаме, че там ситуацията е неблагоприятна и съм изненадан защо в петицията се визира само, само Мадрид. Задам въпрос защо не е имало оплаквания подадени в градския съд на Мадрид. Защо преди да се обърне към Европейския парламент, петиционерът не се е обърнал към съдебната система? И слушах петиционера и мислех, че първоначално би трябвало да става дума за качеството на въздуха, а не за транспорта, нещо, което е в правомощията на общинските власти. Не знам доколко трябва да остане отворена тази петиция, тъй като се засягат два различни въпроса. Аз лично бих призовал да закрием случая. И съм доста озадачен. И то по много причини. Тук се говори за отворена процедура. Не разбирам. Защо петиционерите искат процедурата да остане отворена? Европейската комисия няма право да казва нашата комисия дали да закриваме или да откриваме, или да запазваме от ворена дадена петиция. Трябва да изчакаме да се вземе съдебно решение – Европейската комисия също казва, че петицията ни предоставя актуална информация. Аз смятам, че компетентните органи са онези, които трябва да ни предоставят актуална информация по искане на Европейската комисия. Правителството на Испания или общината на Мадрид трябва да са онези, които да ни предоставят информация. И накрая ще кажа, че иска да бъде закрита тази петиция, да бъде затворена или да изчакаме съдебното решение. Тогава вече да решим. Госпожа Окина има думата. Øh, øh, много добър отговор получихме. Надявам се, че ще продължим тази тема с същия ентусиазъм. Аз бях участник в една визита, мисия в Мадрид и съм свидетел на това как се търси защитата на интересите на гражданите – по отношение на опазването на околната среда, не може всяка уличка да се превръща в магистрала. Разговарях с граждани в Мадрид 400 души бяха в залата и казаха, че за първ път са свидетели на отношение към тях като към човешки същества, които имат мнение, а не като предмети. Не смятам, че комисията трябва да се задоволява с приключване на процедурата, защото определено не са спазени всички изисквания. Става дума за магистрала, която ще мине през града с огромни емисии без съответните мерки за контрол. Затова се надявам, че комисията ще разгледа въпроса с цялата нужна сериозност. А действително проблемите не са свързани и не са не остават само в Мадрид. Примерно в Копенхаген ние развиваме много активна политика за това да се използват велосипедите. Най-висшето ръководство на града също ползва велосипеди и това е един начин да се насърчава тази практика – много по-ефтино е да се пътува с велосипеди, те не заемат място за паркиране, но за тази цел трябва да има и повече информираност. Трябва да се правят тези неща, но за тях трябва да има и средства. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да кажа, че фактът, че има екологични проблеми в други градове, не означава, че проблемът с Мадрид не трябва да се решава. Защо говорим за Мадрид? Ами просто защото ние, петиционерите, живеем в Мадрид и сме засегнати от замърсяването на въздуха в Мадрид. И ние страдаме всеки ден поради емисиите, преди замърсяването и искаме проблема да бъде решен, защото ние страдаме от този проблем. Разбира се, в други градове, където съществува замърсяване, също така хората имат право да реагират. Що се отнася до цената на градския транспорт, има ясна връзка между цената на градския транспорт и замърсяването на въздуха, защото ако цените са по-достъпни на градския транспорт, хората ползват повече градски транспорт и по този начин се намалява замърсяването. Много често обаче ние само чуваме думи или четем думи на хартия, но не се предприемат никакви действия. Това е случаят с общината в Мадрид. планът, който е приел общината, не е план за борба с замърсяването, а за правене на пари. Господин Речеверес помоля отново думата. Да, съвсем накратко моля. Ще, ще повторя това, което вече казах. И ще кажа, че това, което е направила общината в Мадрид, не е нещо, което е за правене на пари. Разбира се, вносителят има право на своето мнение. Eh, и, но обаче, мненията и фактите са две различни неща. И фактите показват, че проблемът с замърсяването се решава и ще бъде решаван и че съответните компетентни органи в Мадрид предприемат мерки. Не става дума за това, че общината иска да събере пари. Става дума за подобряване на качеството на въздуха в Мадрид. Трябва да правим разграничаване между мнения и факти. И не съм сигурен, че трябва да запазваме, да оставим тази петиция отворена само възоснова на мнение, че общината иска да събира пари. Мисля, че можем да закрием този случай, ако имаме нова петиция, която доказва, че общината и само иска да събира пари, без нищо да прави, тогава ще започнем нова процедура. Благодаря ви много, благодаря на петиционера за предоставената информация, защото ние всички сме загрижени от прилагането на тази директива в цяла Европа и особено в Мадрид, градът, който обсъждаме днес – и благодаря на Европейската комисия за ясния отговор, защото Европейската комисия ни каза днес, че вече е започната наказателна процедура срещу испанското правителство за не спазване на европейското законодателство. Още през 2011 година писах до Европейската комисия във връзка с ситуацията в Барселона и Мадрид, които не спазват необходимите пределни стойности на азотен диоксид и озон и надвишават пределно допустимите норми. Става дума за двама, за два града, извинете, и разбира се, можем да се обърнем към примера на други градове, но в случая Европейската комисия ни посочи, че се нарушава Европейска директива – и през 2015 година се очаква да бъдат предприяти всички мерки, които да гарантират чист въздух в целия Европейски съюз. Що се отнася до мнението на петиционера, смятам, че то ни дава също така основания да оставим тази петиция отворена мисля, че всички заедно можем да работим по това досие и да гарантираме това, че през 2015 година всички градове в Европейския съюз ще имат въздух с високо качество и преминаваме към последната точка от дневния ред. И това ще бъде краят на нашето днешно заседание, след като приключим с тази точка. Точка 20 е петиция 0806-2010, внесена от Емануил Дамацаки с гръцко гражданство. Извинете, Марина Ставрамополо. Искам да ви помоля да бъдете много кратка, защото времето ни е твърде ограничено. Благодаря ви, господин председател. Нашата петиция беше внесена 25 юни 2010 година от името на петиционера и искам да посоча, че опазването на околната среда е много важна за нашата компания Крета Фарм. Петиционерът Крета Фарм е едно от малкото търговски дружества в сектор на хранително-вкусова промишленост, което успява независимо от е, криза да продължава да запазва най-високи стандарти, що се отнася до хигиената. Ние сме възприели лозунга действай локално, мисли глобално и за това ние работим и в Гърция, в Европа ние изнасяме нашите продукти в такива страни като Испания, Швеция и други страни, в които са много високи стандартите за, екологична, за опазване околната среда. Е, нашата фирма замества животински мазнини с зехтин, но също така спазва най-високи хигиени екологични стандарти – от момента на създаването преди 13 години Крета Фарм е възприела екологосъобразното развитие като философия на своето развитие. The Crete, the island of Crete, Rethymno. Крета Фарм се намира на челни позиции в Европейския съюз и в това отношение. Така че по собствена инициатива и в резултат на огромни инвестиции, Крета Фарм продължава да има водеща роля във всички сфери, включително и опазване на околната среда. Петиционерът Крета Фарм подлежи на редовен контрол от всички компетентни органи на национално и регионално ниво и е притежата на всички необходими разрешителни за дейност. Освен това, що се отнася до обвиненията в замърсяване – Днес съм донесла със себе си резултати от всички анализи на морската вода в района на фирмата от национални акредитирани лаборатории и тези анализи показват, че няма никакво замърсяване и че морската вода в района на фермата е подходяща за плуване. Петиционерът Крета Фарм обръща много внимание на тези важни въпроси, свързани с околната среда, тъй като те са в интерес и на нашето търговско дружество. Той се е интересовано в това да спазва екологичното законодателство и да запази добрия си имидж и репутация сред потребителите. За това аз съм тук. Поради значението на този въпрос за нашето дружество, за това ние внесохме тази петиция – и за това ние отхвърляме всички обвинения в това, че ние сме нарушили нормите на екологичното законодателство. Благодаря ви. Много ви благодаря. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вносителката на петицията за изложението им, в което подчерта, че дейността на дружеството отчита необходимостта от спазване на екологичните стандарти. Това е една интересна петиция, тъй като тя е пряк отговор на един въпрос с искане за писмен отговор от 2010 година. Въпросът визираше замърсяването на морската вода в близост до това дружество, до Крета Фарм. Съгласно обичайната процедура, получихме въпроса от Европейския парламент и се обърнахме към компетентните органи в Гърция с молба за допълнителна информация за мощностите на дружеството и най-вече във връзка с прилагането на директивата за, интегри... за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Във връзка с твърденията за замърсяване на морската вода, разгледахме всички аспекти, свързани с мощностите и разрешителното за тяхната експлоатация. Компетентните органи в Гърция заявиха, че първото разрешително е било издадено през 1999 година. От тогава са били установени редица проблеми с спазването на условията по това разрешително. Получихме информация от компетентните органи в Гърция, но <clears throat> не са решени проблемите с а, спазването на разрешителното. Не намерихме обаче доказателства за замърсяване на морската вода в резултат от дейността на това дружество бяха извършени действия от страна на самото дружество, както и от страна на компетентните органи. И в резултат от тях смятаме, че към момента няма нарушение на законодателството за околната среда. Председателят, благодаря. Като че ли останах съвсем сам. Както виждате и вие. Исках да приключим разискването с колегите от Гърция. Исках да им дам думата в края на заседанието, но тя ги няма. Благодаря на вносителката на петицията ще продължим тези разисквания на следващо заседание. Т.е. ще трябва да отложим дискусията по тази петиция. Това бе всичко за днес. Приключваме работа за сега. Пожелавам ви приятна лятна почивка, било то на море, планина или където и да било другаде. Ще се видим отново през септември.